господин, господин комисар. Откривам заседанието. Имам едно съобщение. Искам да ви информирам, че вчера етиопските власти са освободили опозиционния, власт, е, опозиционния лидер година, след като цяла година от 2016 година до сега бе арестуван бе арестуван на летището след заседание на Европейския парламент, пристигаше от Брюксел. В предишните си резолюции сме призовавали за освобождаването на доктор Година. За това приветстваме тази новина и това решение. Настоящия парламент винаги е защитавал и ще продължи да защитава правата на човека. Сега, колеги, преминаваме към първата точка от дневния ред – доклада на господин Данти за прилагането на директива по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги. Давам думата на господин Данти, нашия докладчик за 4.